се счита за, счита за прияти. След това господин Марио Моргезия е поискал да се защити неговия имунитет. по, съгласно регламента, това трябва да се препрати на Комисията по правни въпроси.